А, нека сега тръгнем по дневния ред. Приемане на дневния ред възражение няма. Приема се. Одобрение на протокола на заседанието от е, миналото заседание от 13 септември и така всичко това е наред. Пристъпваме веднага към четвърта точка от дневния ред изслушване. И след изслушването веднага среща на координаторите. Така, сега, съгласно член 30 от регламента за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, предстои изслушване на първия кандидат за поста изпълнителен директор на същата. Кандидатура издигната от управителния съвет на Европейската служба, заседавал в Валета. Този кандидат е господин Роберт Висер от Холандия. Кандидат за поста изпълнителен директор. И ще изслушаме, значи, господин Висер – Като го поздравяваме за номинацията и след това ще обсъдим как да процедираме по-нататък. Тъй като член 30 от регламента за службата за убежището предвижда възможността парламентарната комисия да излезе с становище адресирано до управителния съвет на службата, а решението дали да приемем или не становище ще бъде представено веднага след изслушването на кандидата от координаторите. За 10 на минути ще прекъснем редовното заседание, за да дадем възможност това. След изслушването на координаторите да определят позицията си след което комисията ще продължи заседанието си при закрити врата, за да решим всички като комисия дали да приемем позицията на координаторите. И така, след като е, е ви изясних е, процедурата, която предстои, давам думата на господин Висер. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е голяма чест и привилегия да ви представя кандидатурата си за поста изпълнителен директор на новата служба за подкрепа в областта на убежището и да споделя с вас някои мисли за организацията на тази служба и очакванията, които може да имате от нея. Създаването на службата е принос към общата европейска система на убежището в духа на солидарността в рамките на Европейския съюз. Обработката на молби за убежище по един справедлив, бърз и строг начин е в интерес на лицата, които се нуждаят от международна закрила. В същото време това е в интерес на необходимата обществена подкрепа за политиката и практиката на Европейския съюз в областта на убежището. И двата аспекта, разбира се, представят интереси за Европейския парламент. Прилагането на общи стандарти и обработката на молбите за обежище по един еднообразен начин навсякъде в Европейския съюз е най-добрият начин да се справим с смесените миграционни потоци. А това би било и принос към борбата с така наречения туризъм в областта на обежището. На политическото равнище съветът на министрите, Европейският парламент и Европейската комисия вземат решения относно политиката в областта на убежището и нормативната уредба на този въпрос. В тази връзка могат да бъдат зададени следните три въпроса. Как да бъдат вземани решения в областта на убежището, основаващи се на факти? Как да достигнем съпоставима практика възоснова на общи регламенти и как да гарантираме качеството на взетите решения в отделните случаи за убежище. По всички тези аспекти Европейската служба за убежището може и следва да играе своята роля – Призванието на службата е да обезпечава изпълнението на общата политика, на общата система в областта на убежището, да обезпечава държавите членки в тази дейност. Службата е център на експертен потенциал. Основната задача на службата е да облегчава, координира и укрепва практическото сътрудничество в тази област между държавите членки. Службата ще бъде ориентирана към предоставянето на услуги, ще предоставя организационна и техническа подкрепа, ще разпространява информация и опит, ще бъде честен, неутрален и безпристрастен посредник. Ще работи в духа на прозрачност, ще стимулира и облегчава обмена на експерти, експертен опит и най-добра практика. Така, службата ще се привърне в инструмент на солидарността и взаимното доверие – Службата ще поддържа тесни връзки с важните международни заинтересовани страни, в това число ВКБ ООН, Фронтекс и Агенцията за основните права и свободи. Особено внимание ще отдаваме на диалога с гражданското общество, ще бъде създаден съответния съвещателен форум. Общо взето, така се определя трите направления на дейността на службата за обежището. Първото направление е от обща политика към обща практика. Това означава да бъде даден отговор на въпроса как да реализираме ефикасна обща практика на оперативно равнище възоснова на обща политика. Задачата на службата в това отношение е да подкрепя и допринася за общото изпълнение и сближаване на националната практика в областта на убежище. Второто направление е от обща практика към обща политика. Тук службата може да играе нова роля в общоевропейския процес, като организира оперативната информация, е, като информация за вземането на решения в областта на политиката и законодателството. Това означава да се е, подкрепят националните политически органи чрез информация и опит, т.е. да се работи отдолу нагоре. Третото направление е от общи проблеми към общи решения. Този хоризонтален подход означава подкрепа на практическото сътрудничество между държавите членки, обмена на най-добър опит, общо обучение и професионална квалификация, съвместни действия и операции. Дейността на службата има различни аспекти. Първо, това е оперативният аспект, оперативна поддръжка – за изграждане на капацитета на националните служби за убежището и работата им по молбите, подадени на тяхна територия, като обезпечава анализа, определенето на възрастта на кандидатите, медицинските прегледи, анализ на документи и така нататък. По-нататък спешна подкрепа на държавите членки, които временно са изправени пред сериозни проблеми и са подложени на натиск в областта на обежището. Ще бъде създаден пул, списък от специалисти, които да формират нарочни екипи за подкрепа. На второ място е елементът професионална квалификация и качеството. Това означава по-нататъчна разработка и разширяване на учебната програма по убежището, провеждането на научно-практически конференции, публикуването на учебни материали, разработването на общи стандарти. На трето място е информация и анализ. Изключително важен елемент от работата на службата. Анализ на тенденции, на убежището, доклади за ранно предупреждение, национални доклади и годишен доклад за убежището. По-нататък външното измерение и подкрепата за трети страни. Изграждане на капацитета и сътрудничество с страните на происход и транзитните страни, както и релокация на лицата. В това отношение е необходимо по-трайно сътрудничество с Върховния комисар на ОНЕ за бежанците. Координация и връзки с обществеността. Службата може да играе своята роля в тази област в интерес както на държавите членки, така и на ВКБ ООН в случай на релокация вътре в Европейския съюз и отвъд неговите граници. ЕАСО, службата няма да е единствената организация, работеща в тази област. Двустранните основани на, на, на доброволни начала отношения между държавите членки ще продължат. Трябва да подчертая в това отношение, че службата няма компетенции да взема решения по отделни случаи за убежище. Ролята на службата е да подкрепя практическото сътрудничество между държавите членки, а те, държавите членки, сами ще преценяват във всеки отделен случай за обежище. Службата е нова организация. Тя започва от нулата и е ще е необходимо известно време преди да заработи на пълния обороти. Но аз нямам търпение да постигнем това. През първата година ще трябва да бъдем реалистично и прагматично настроени. Дейността ни ще се съсредоточи върху три основни момента. Първо, преноса на успели пилотни проекти, които вече са в ход. В това число Евразил, Европейската програма за убежището и списъкът устни преводачи. На второ място събиране и разпространение на информация за страните по происход чрез съвместни екипи и общ портал. И трето, не и по значение, подкрепа за изпълнението на гръцкия национален план за действие. Службата ще участва активно в този процес. След като разполага с достатъчно служители, службата ще поеме оперативната координация по изпълнението на плана за действие, що се отнася до убежището. Основното внимание ще бъде насочено към краткосрочната и структурна подкрепа, създаването на приемни центрове, обучение, системи за гарантиране на качеството, преодоляване на изоставането в обработката на молбите. Опитът на държавите членки е от съществено значение за успехът на този проект Гърция. В заключение, позволете ми да заявя особената си удовлетвореност от това, че регламента за службата предвижда пряка връзка между изпълнителния директор и Европейския парламент. Надявам се да имам възможността да докладвам пред вашата комисия относно дейността на службата в бъдеще, тъй като съм напълно убеден в добавената стойност на тази нова служба за европейския проект. Господин председател, Европа е незавършена продукция, така да се каже. Службата за обежището е пореден технологичен етап в този процес. Благодаря. Thank you, Mr. Fischer, and uh, thank you for making... Благодаря ви се, благодаря ви. Благодаря господин Висе, благодаря за това, че бяхте кратък, което ще ни даде възможност да приключим обсъждането на тази точка от дневния ред на време. И така, както Споменах и преди, започваме една кратка дискусия. Първо с координаторите, господин Босотил. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Висер, за вашето представяне. И поздравления за избирането ви за този пост. От името на НП искам да ви пожая успех, защото НП смята, че създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището е изключително важна крачка напред – за постигането на истински обща политика в областта на обежището. Много съм удовлетворен, че споменахте към края на своето изказване и подкрепата, която ЕАСА ще дава на националния план за действие на Гърция, защото миналата седмица делегацията от нашата комисия посети Атина, където успяха да видят със собствените си очи, че гърците наистина се нуждаят от сериозна помощ за да може административен капацитет да се повиши на такова ниво, че да имат ефективна служба в областта на обежищата. Ние в Атина не видяхме да съществува система, така че смятаме, че ролята на ЕАСО ще бъде от съществено значение. И сега, стигам до трите въпроса, които искам да ви задам. На първо място солидарността и механизма за солидарност. Вие не споменахте конкретно този въпрос, господин Висер, но знаете, че настоящата комисия и този парламент очакват от ЕАСО специално внимание на солидарността, което означава солидарност заедно с търсещите обежище, но и солидарност с тези държави членки, които в момента са натоварени с е, тежестта на масов приток на търсещи обежищи и са оставени на собствените си сили от страна на държавите членки Европейския съюз да се справят с проблема. Така че въпросът ми е какви са вашите планове да направите така, че службата и да разработва, но и да се грижи за прилагането на адекватни механизми за солидарност. Питах това и по отношение на пилотния проект от 2009 година, конкретно за Малта. Предполагам, че този проект ще се разшири да обхване и други страни, които са в подобни ситуации. Но ясно е, че този проект не беше достатъчно ефективен. Втори ми въпрос се отнася до непридружените непълнолетни лица. Въпросът за децата и особено непридружените малолетни и непълнолетни деца – като уязвима група е въпрос, който тревожи настоящия парламент. Следващата седмица ще се гласува по нова директива за трафика на хора, където се включва конкретен член за потребността от специална защита на децата, най-вече непридружени малолетни и жертви на трафик. Непридружаваните непълнолетни лица обаче много често са мигранти, които пресичат външни граници и много често стават също търсещи убежище и представляват предизвикателство от своя страна. Така че искам да чуя вашето мнение по този въпрос. Накрая с задоволство отбелязвам, че във вашата реч отбелязахте, че искате да установите взаимоотношения с парламента. Държа да ви кажа, че като комисията, която е компетентна за наблюдаване на регламента за създаване на службата, чрез е, нашия докладчик, госпожа Ламбер, която не мисля, че е тук в момента, ние също много желаем да създадем едни ползотворни, стабилни отношения с вашата служба. Как точно виждате да стане това? Благодаря. Нека първо да изслушаме всички въпроси от координаторите и след това ще дадем думата на координатора. Мадам Геом. Добър ден, извинявам се за това, че закъснях малко. Поздравления, господине, за издигнатата ваша кандидатура. Аз също имам три въпроса, но преди да ги задам, вие разгледахте задачите, с които ще трябва да се занимае службата по спешност, в това число укрепване на практическото сътрудничество между държавите членки, както и споменатата току-що подкрепа за унези държави членки, които са подложени на особен натиск, а и принос от страна на службата за изграждането на обща система на убежището чрез обмен на положителен опит. Както добре знаете, вашата служба е дългоочаквана Надявам се началните организационни етапи да преминат колкото се може по, е, по-скоро, за да заработя на пълни обороти. А сега моите три въпроса. Предвид а, е, задачата, която според мен, както казах, е особено важна, а и очакванията, които се възлагат на службата, как смятате вие да приоритизирате тези различни задачи и кои ще бъдат вашите приоритети, след като сформирате екипа си? Във връзка с втория е, момент, е, който току-що е, посочих, бих искал да ви попитам как смятате да действате, какви ще бъдат действията на службата по отношение на страните подложени на особен натиск и между другото какво определение, макар и работно, ползвате за това понятие. И понеже разбира се тази служба няма да бъде панацея в областта на убежището, в това число, предполагам, няма да, да успее да преодолее някои от чисто практическите проблеми, на които се натъкваме. По-настоящем, още повече, че в нормативната област има известен застой. Та, в тази връзка, как смятате, как би могло да се работи за, за бъдеще, за тази повишена хармонизация на равнището на опита, на практиката на, на държавите членки. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя кандидата за издигането за този пост, тъй като назначението наистина предстои и все още зависи от процедурите в парламента. Имам два въпроса. Единият по-скоро от политически характер, а другия от политическо-управленски характер. На първо място, от ваша гледна точка, кога смятате, че службата ще бъде създадена изцяло и ще може да започне да функционира? Разбирам, че ще има една година на преход, но все пак, какво е вашето виждане, кога службата ще функционира пълноценно. На политическо ниво, по какъв начин е, виждате вие нещата относно взаимоотношенията между ЕАСО и държавите членки? Най-вече по отношение на независимостта на службата. Не говорим само за риторика Имам предвид в истински смисъл опазването на независимостта и как вие разбирате тази независимост. Също на политическо ниво. Какви са вижданията ви за сътрудничеството с другите агенции, които играят определена роля по въпроси свързани с убежището и най-вече Фронтекс? И в управленско отношение – Знаем, че държавите членки си запазват автономията при назначаване на експертите. Но вие ще бъдете изпълнителният директор на службата. По какъв начин смятате, че ще играете активна роля, така че да не се събудите една сутрин с голям брой хора, работещи в вашата агенция, без вие нищо да знаете за тях. Тоест, какъв е управленският подход към този въпрос? Следващия оратор – благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Висър, поздравления за предстоящото ви назначаване. За зелените а, е една правилна стъпка в вярната посока, защото по този начин ще бъдат синхронизирани изискванията в различните страни по отношение на политиката за убежищата и ще се направи опит за обмяна на добри практики. През изминалата седмица в Атина а, имах възможност да присъствам на срещата. Чухме редица неща а, във връзка с а, докладите, свързани с убежищата, с а, отказите, с, с а, връщането на хора. А, има практики в администрациите на държавите членки, които са а, различни. А, не може да се каже, че липсата на а, доклад означава добър доклад. В Гърция имаме голяма криза в областта на обежищата. Знаете, че междувременно в тази област действат служители за връзка от Агенцията за границите Frontex. Исках да попитам какво е мнението ви по въпроса. Как ще функционира бъдеще екипът за подкрепа на обежищата, особено що се отнася до групите за бързо реагиране, така наречените uh, Rabbits? Какъв ще бъде вашият принос по посока на това Язо да се погрижи за спазването на законодателството в областта на обежищата? Фронтекс не е основното място за контакти, за молби за обежище, но това, което ме интересува е а, кои са страните, които имат право да участват при взимането на решения? Благодаря. Благодаря, не виждам представител на консерватори и реформатори, така че давам думата на Гоя. Благодаря, господин председател. Европейският парламент и конкретно нашата комисия отдава голямо значение на службата ЕАСО. Аз бях докладчик Сянка на докладчик Ламберт по това досие и също това беше първото досие, по което работих с седмици в парламента. Така че много се радвам да ви видя тук и че в крайна сметка службата ЕАСО е създадена. Мисля, че това е началото на един добър диалог и сътрудничество между нас. И бих искал да зная дали сте ангажиран да идвате в този парламент и конкретно в нашата комисия, винаги, когато вашето присъствие е необходимо тук и да ни предоставяте всякаква информация и детална документация по всеки възникващ въпрос. Като изпълнител и директор на Европейска агенция, това е възможност да комуникирате официално с нашите 5 милиона граждани. Този въпрос е много важен. Следващия въпрос е за Дъблин. Много пъти сме чували, дори и в нашата комисия, че системата в Дъблин е разбита. Много ме интересува да чуя вашето лично мнение по този въпрос. Защото преди да започне този мандат, мисля, че това е добър повод да кажете какво е вашето мнение. Смятате ли, че системата от Дъблин се нуждае от реформа? Как смятате да подходите, ако ви, така, ако ви бъде дадена такава възможност? Третият много важен за мен въпрос е по преселването през заселването. Във връзка с Европейския фонд за беженците и създаването на съвместна европейска програма за презаселване. Тези две програми бяха одобрени с голямо мнозинство в парламента, от комунисти до консерватори. Всички наистина изглеждат ангажирани да се работи за увеличаване броя на презаселените бежаци в Европейския съюз, които знаем, че в момента са по-малко от 5000 годишно в сравнение с 80 000 в САЩ и в сравнение с 200 000 нуждаещи се от е, презаселване според прогнозите на Върховния комисариат на бежанците. Говорихме за създаване на постоянно звено за презаселване, което е кадрово обезпочено и смятаме, че е необходимо подходящо място за това оперативно звено, като смятаме, че най-добре е то да бъде в ЕАСО. Как възнамерявате да подходите към създаването на такова звено за презаселване и да започне то да функционира? Вие споменахте това във вашето изявление и казахте, че сътрудничеството с Върховния комисариат за бежаци така мало не е от основно значение. И предполагам, че това звено може да бъде наистина мястото за контакт с ВКБ ООН. Председателят. Разбирам, че независимите не желаят да участват в дискусията, така че давам отново думата на господин Фисер за отговора. Давам 7 минути. Така че да има време за още някои желаящи да се изкажат или да зададат допълнителни, въпро... допълнителни въпроси. Господин Фисер. Uh, Благодаря, господин председател, uh, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря ви за зададените въпроси. Ако ми позволите, първо бих искал да подчертая, както се опитах и встъпителното си слово, е, че съм убеден, е, че общата система на убежището в Европа е крайно необходима. Необходима за да се укрепи сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, но и една гледна точка на хуманитарния характер на, на този въпрос. Европа има минимални стандарти, но има и хуманитарни стандарти и те трябва да бъдат удовлетворени. И това изисква определена организация. И в това отношение службата за убежището, доколкото зависи от мен, може и ще играе своята роля. Ако се опитам да групирам различните въпроси, Бих започнал с всичко, което опира до солидарността и механизма за солидарност. Аз а, съм осведомен за дискусиите помежду ви тук, а, както и за политическите разговори зад колисите. Е, разбира се, аз не мога да взема някакво официално становище доколкото кандидат съм за поста изпълнителен директор на една оперативна агенция, но солидарността трябва, според мен, да придобие своите практически измерения. Нали, дали ще е задължително това сътрудничество или факултативно, не е службата за обежището ще определи. Но тя може да играе своята практическа роля. Да вземем, е, например, сегашното положение в Гърция – подкрепата оказвана на Гърция, по-настояще би могла да бъде повод за обсъждане на сътрудничество на практическо равнище. И, и както посочи господин Босотил, това би могло да бъде повод за проява на солидарност и мисля, че службата би могла да допринесе за създаването на механизма за солидарност, неговото укрепване, е като подхване някои практически аспекти на този въпрос. Втората група въпроси, която е тясно свързана, разбира се, с първата, запознат съм с докладите, с практическите подробности. И, и също, както казах и, и преди, е, осведомен съм за политическите спорове и една агенция наистина не би могла да се намесва в тях. Но в същото време, през заселването, е, аз съм представител на страна, която има дългогодишни традиции в това отношение, през заселването е едно от решенията е, в миграционната област. И както казах е, в увода, в встъпителното си слово, службата определено ще бъде на разположение да играе своята роля и тук, както по отношение на вътрешното, така и на външното презаселване. Тя би трябвало да бъде е, челната зона, зоната на контакт между заинтересованите страни, би могла да играе и координираща, надявам се след време, и стимулираща роля. Понеже въпросът е повод за загриженост и доколкото е по силите и службата ще бъде готова да даде своя принос. По-нататък за непридружените малолетни и непълнолетни. Както посочи господин Босотил, разбира се, това е един много по-широк в сравнение с въпроса за обежището, в частност. Що се отнася до самите бежански потоци, разбира се, непредружените малолетни, и непълнолетни са главна тенденция. Службата какво би могла да направи? Е, първо, с обучение е, за различните подходи към непредружените малолетни, непълнолетни. Те, те могат да бъдат специфични в зависимост от обстоятелствата. Има знание, има информация, която би могла да се разпространи в това отношение. В това число информация за страните по происход – както и за страните по, по местоназначение или, или там, където е, лицето заявява е, желанието си да получи убежище. Очакванията, очакванията възлагани на, на службата и, и в тази връзка приоритетите Единият от приоритетите е вече даденост. Това е националния план за действие на Гърция. Той е прият преди създаването още на службата. Така че той естествено се нарежда на първо място в списъка от приоритети. Второто проистича от самия регламент за службата, а именно различните проекти, които вече са в ход, ще бъдат поети от службата като, като нова организация. И главната ни грижа ще бъде това прехвърляне на, на управленските отговорности по отделните проекти да стане колкото може по-плавно, е, по, по-безпрепятствено. На трето място, според мен, един от големите въпроси, с които ще трябва да се захванем в самото начало, е за информацията относно страните по, по происход. В това отношение Европа и европейският подход би могъл да бъде особено стойностен по очевидни, а, а понякога и по не толкова очевидни причини. А, много от страните проявяват сериозна неохота, опасения. Много се говори по този въпрос. А, а, и има защо. Според мен можем да извлечем полза от действията в тази област. Имайки предвид мащабите на службата, струва ми се, че би било неразумно през първата година да имаме повече от вече споменатите приоритети, но разбира се, нещата те първо ще се обсъждат и, и вероятно променят ход особения натиск и, и определението на това понятие. Самият регламент е, съдържа такова определение. Мисля, е, обаче вие имахте нещо друго предвид, е, а именно на практика във всеки отделен случай ще се водят е, немалко разговори. Но, но толкова по-добре. Не би е, следвало е, при всеки възникнал малко по-сериозен проблем – дадена държава членка да възлага тежестта за решаването му на, на плещите на други. Така че едно, едно твърдо, категорично определение аз поне сега не бих могъл да дам. Отново, очакванията за, за структурирането и, и е, оперативното функциониране на на службата, регламентът го предвижда на, на следващия 19 юни. Е, службата би трябвало да заработи. Срокът е твърде кратък, но, но задачата е възложена и ще бъде изпълнена. Така че през следващата година службата вече ще работи през второто полугодие но още преди това, имайки предвид изброените приоритети, аз ще трябва да разполагам с достатъчно служители, за да, за да подготвим да, нещата, да не чакаме до юни месец. Въпросът за положението в Гърция. Сериозно е и това вероятно е красноречив пример за ползата от службата за подкрепа. В Дъблинския регламент, съгласно Дъблинския регламент, е натрупана много, много практика, но, но във всеки отделен случай, опасявам се, не се постига очакваният от парламента и от съвета ефект и службата ще може да се намеси в това отношение да преодолява практическите проблеми. Сега за Гърция, Фронтекс, службата за обежището и екипите за бързо реагиране в такава връзка има разделение на правомощията между Фронтекс и службата за обежището. Но пък двете служби трябва да си сътрудничат много тясно. Още в плана за действие на комисията е посочено, че службата за обежището от самото начало ще трябва да помисли за обучението на специалистите, работещи в рамките на Фронтекс, това число е, пограничните служители е, за работа е, с лицата търсещи убежище. Така че обучението във връзките ни с фронтекс определено ще бъде една от първостепенните задачи. На второ място, плана за действие на Гърция се състои от две главни части, т.е. действия по границата и и това е работа на Фронтекс. Разбира се, и, и втората част, убежището в Гърция. И разбира се, тук е, основна роля ще играе службата за, за убежището. Така, за, за, за Дъблин, за, за регламента от Дъблин, заявихте, че е, той се е провалил. Според мен не моят професионален опит не, не сочи това, но отчасти наистина има неблагополучия. Връзките с Гърция са, са нарушени, но не и с другите страни. Системата се е доказала на практика и доколкото за сега по-добра няма, би следвало да положим усилия за ремонтирането и а не за изоставянето и. И що се отнася на последно място до връзките с Европейския парламент, аз ще бъда готов за непрекъснат диалог с парламента. Ще предоставям цялата информация, която ми бъде поискана, в това число от вашата комисия. Благодаря ви, господин Висър. Предстои ни втори кръг въпроси умолявам ви, наистина ви умолявам да бъдете колкото се може по-кратки, за да ни стигне времето. Не повече от две минути, моля ви, на изказващ се. Госпожа Холмайер. Господин председател, имам конкретно два въпроса. В Гърция е факт, че Гърция полага усилия да изгради подслони за бежанците, които са децентрализирани, така че да премахне масовизацията и насочването на целия поток към Атина. Възнамерявате ли да дадете подкрепа на Гърция в идните години а, и да помогнете на Гърция по отношение на а, сертифицирането на тези а, убежища? Още един въпрос. Голям процент от идващите иммигранти в Гърция всъщност не търсят убежище, съвсем директно казано, просто искат да избягат в Европа. По причини свързани с бедността или просто защото не виждат перспективи за бъдеще в своите страни и виждат по-добри економически и социални шансове в държавите членки на Европейския съюз. Има ли за вас някакви възможности в областта на преговори с посланници, връщане на тези хора, повторно заселване в родните им места, да се даде подкрепа на Гърция в това отношение, защото процентът на върнатите иммигранти е толкова минимален, че те не са в състояние да приемат нови молби. Мисля, че нещата ще бъдат по-лесни, ако целият Европейски съюз 27 държави членки ги подкрепи. Благодаря, госпожа Боцкурт. Благодаря, господин председател. Добре дошли в нашата комисия. Сега въпрос на английски. International protection. Преследването на такива лица всъщност There's a great variation amongst member states in the recognition of refugee status for women and girls at risk of gender-based and gender-specific persecution in their country of origin. Um, in addition, the gender equality strategies... С това стратегията за равенство на половете сочи службата за обежище е, да провежда специализирано обучение по тези въпроси и разпространението на, на опит между държавите членки. И въпросът ми е как службата е, може да направи така, че изпълнението на, на, на задачите и да съответства на насоките на ВКБ ООН по отношение на основано на, на полова принадлежност преследване и а, обезобразяване на половите органи. И а, в частност в работния си план и, и в организационната структура на службата, как смятате да отразите а, е, тези приоритети? В това число а, е, в материалите събирани по, по страните по происход. Благодаря, госпожа Интвелт. Господин председател, ще бъда кратка. Мога да се присъединя към онези, които ви поздравиха за вашия доклад. Смятам, че е чудесно, че това, което вие казахте, че възнамерявате и искате да работите в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Имам въпрос от политическо естество. В увода си казахте, че вие искате да сте честни, неутрални и а, независими. Напълно съм съгласна с това. Въпросът ми е следният. Неутралност. Може би това е а, лукс, който не може да си позволите в тази връзка, като се има предвид какъв е климатът в държавите членки а, и враждебната настроеност срещу а, иммигранти, срещу лица, които по каквито и да са причини идват в Европа. Има държави членки, които дори не се придържат към правилата, и тук а, нямам предвид а, само тези държави, които познаваме добре и чиято политика по обежищата познаваме много добре. Как възнамерявате да подходите към тези държави, които не проявяват никакъв интерес да спазват поне минималните стандарти? Благодаря, госпожа Викстрем. Сумихке, herr да. Много благодаря, господин председател. Аз водех всъщност делегацията от Либе в Гърция миналата седмица и бих искал да благодаря на колегите, които взеха участие и допринесоха по такъв творчески и щедър начин на тази делегация. Искам да благодаря на секретарията, който много добре си свърши работа. Много добре и опорито работиха, за да ни осигурят един много полезен дневен ред с много добро съдържание. Много хора вече споменаха какво видяхме в Гърция, но ясно трябва да посочим, че наистина има там една съсипана система, която все повече показва увеличаващото се социално раздалечаване в Гърция. Наблюдаваме една хуманитарна и социална криза в Гърция. По принцип ще се приеме ново законодателство. Има вече споразумение между Гърция и Европейската комисия. Има и президентски указ, Държавите членки предлагат да предоставят помощ на Гърция, но това, което не можем да приемем и смятам, че всички ние от делегацията в Гърция сме съгласни, че преходният период, не приемаме, че преходният период, който изглежда ще бъде прият, ще бъде увеличен на над една година. Качели тези 50 000 случая, които дори още не са разгледани, качели са се случили за един ден. Така че това е нещо, което се натрупа от много време и аз се питам по какъв начин вашата служба може да допринесе наистина към раздвижване на нещата, към засилване на темпото, осигуряване на необходимите структури и изграждане на една добра служба, така че тази хуманитарна криза да бъде избегната. наблюдаваме една нарастваща социална криза, която съвсем ясно се забелязва в Атина, но и в някои други столици на държавите членки. По какъв начин, каква роля ще играе вашата служба, за да може по някакъв начин да подкрепи държавите членки и да им помогне да преодолеят началото на такива наблюдавани кризи? Господин Фисер, вече изяждаме времето, така че ще ви помоля да ни помогнете да спазим времето, което сме предвели, така че моля ви, опитайте в 5 минути. Благодаря, господин председател. За дадени бяха редица въпроси за Гърция, плана за действие. Вие добре познат. Госпожа Ламбер, искахте ли думата? Председателя, много се извинявам, госпожо Ламберт. Не забелязах, така че задайте си въпроса преди господин Фисър да отговори. Две минути. Благодаря. Както бе споменато, аз бях докладчик от страна на парламента по този доклад с много доброто сътрудничество на всички други политически групи. Така че много се радваме да видим всички тук и представители на ЕАСО, много се радваме, защото това, към което се стремим е един европейски подход, а не междуправителствен подход. Това е още една причина, заради която се радваме да видим наистина на място представител на службата. Една от областите, която също е важно в е, службата за подкрепа, е допълнителният експертен опит и приноса на гражданското общество чрез консултативния форум. Академици, неправителствени организации, местни органи на власт, които много често са хората, които всъщност предоставят услугите на място. Част от е, вашата длъжностна характеристика е този консултативен форум да се задейства. Така че бихте ли казали няколко думи за това как виждате да стане това нещо, в какво време, по какъв начин този консултативен форум може да допринесе за стойността на службата за подкрепа в областта на обежището. Господин Фисер. И така, говорихме за Гърция. Всички познавате план за действие, различните етапи в него. И всичките неща, които са свързани с обежището, е аз ще играе роля, както при приемането на търсещи обежище, така и за службите на, за иммиграция в Гърция. Смятам, че много важна част е обучението, най-вече по отношение на качеството и равнищата на оказване на помощ. Някой ме пита как точно ще функционира АСА. Ами санкции не са предвидени, така че ще се стремим да бъдем независими, което разбира се ще зависи от Европейския парламент. Защото това ще бъде един балансиращ акт. И аз съм определено наясно с това. Има и политическа част, и оперативна част, които не е винаги с едно и също. Имаме си Европейска комисия, парламент, общественост, общество, както и Върховен комисариат за бежеците, така че има много участници и е много трудно те да бъдат безпристрастни. Но в крайна сметка независимостта остава един от, е, едно от предизвикателствата. Признаването на равенството на половете, да, това е един основен момент. Това е мястото, където трябва да се събира информация, където тази информация да се прави видима и да се изясняват проблемите. Определено това ще бъде част от информацията за отделните страни. И друго, което е част от европейската програма, ако успеем да постигаме едно стандартно ниво в е, всички държави членки, както по отношение на качество, така и по отношение на съществото, включително програмата за равенство за половете, това всъщност дава отговора на вашия въпрос. Консултативният форум с гражданското общество Имайки предвид структурата и графика, имам намерението през втората половина на, втората, на следващата година да започне този консултативен форум да действа. ще събере информация за натрупания различен опит в различни части на Европейския съюз с такива консултативни форуми и гражданското общество. Този опит е много различен, така че аз още не съм стигнал до окончателно заключение. Но аз съм с професионален опит, в който гражданското общество винаги е имало много пряко участие със своя опит в политическия оперативен процес. Така че аз определено ще градя на този опит. Благодаря, господин Висер. Благодаря за изявлението ви и за отговорите. И както обясних и преди това, сега трябва да преустановим заседанието за 15 минути, така че координаторите да могат да вземат решение. Приканвам всички да излязат отвън в фаието, за да ни дадат възможност да проведем заседанието на координаторите незабавно по отношение на становището, което трябва да излезе Либи, Либе във връзка с това назначение, назначение на изпълнителен директор на ЯСО. Добре, 10 минути са достатъчни. Добре, все пак предлагам 15 минути, след което продължаваме работа при закрити врати, за да може мнението на координаторите да се приеме от останалата част от комисията. Действите.